Colleghi, diamo inizio ai lavori. Potrei chiamarvi per nome. Колеги, нека започнем работа. La parte della seduta dedicata... Драги колеги, започваме работа. Толкова сте малко. Мога и лично да ви поздравя. Така, имам удоволствието да ръководя публичното изслушване на тема Съюз за Средиземноморието. Резултати и перспективи това е поличната инициатива на господин Винсент Пейлион. През май ще се гласува в пленарна зала преди срещата на държавните и правителствени ръководители, преди среща в Барселона в рамките на партньорството. И барселонския процес. В, на... в началото на този мандат искаме да положиме тази работа. Европейският парламент, Комисия по външни работи внимателно следят развитията в Съюза за Средиземноморието. Европейският съюз и Средиземноморието са свързани исторически отдавна. Сега въпросът е да създадеме бъдеще за благосъстояние на нашите съседи полза на всички граждани на Средиземноморието. Това е голямо комплексно предизвикателство, пред което стоим. Трябва да имаме както политически кораж, така и прагматизъм, за да можем да бъдем успешни. Господин Пейон предложи за това изслушване две нови неща да разгледаме. Първо институционални въпроси и второ проекти, финансиране и инвестиции. Относно институционалната част, поканихме а, бившия генерален секретар, но той не може да дойде. Каза, че в бъдеще обаче ще дойде при, отново, при нова покана. Сега за първата дискусия би било добре да разгледаме тази тема. Съпредседателя сме привлекли по решението от четвъртък от последнията седмица и от заседанието в Бейрут относно другата тема проекти, финансиране инвестиции. Имаме две важни личности, които сме поканили Филип Фонтен Корта, заместник президент на Европейската емисионна банка и господин Рихард Вебер от Европейската комисия, по-скоро, по-точно от Europe Aid. Сега искам да ви помоля да направите изложение, което да не е по-дълго от 15 минути. Благодаря, господин председател, за поканата. Благодаря на докладчика за това, че предложи темата. Моите благодарности са много топли, защото през 2010 година Европейската инвестиционна банка в по-голяма степен, отколкото в миналото, ще има удоволствието и честа да се явява пред вас в парламента да представя дейностите си извън Европейския съюз, защото в друга зала в момента е, Мишел, Кам... Мишел Камдесю представя доклада, който ще представи и на Европейската комисия, и на Европейския, и на Европейския съвет да се предоставят повече средства и да се съгласуват повече дейностите. Темата Съюза среди Средиземноморието е сред нашите приоритети и с ваше позволение най-напред ще напомня една цифра. През последните година финансовата част на механизма за евросредиземноморски инвестиции и партньорство който представлявам, осигурява повече милиарда евро финансиране. С това Европейската инвестиционна банка е първата банка за развитие в е, южната и източната част на Средиземноморския регион през последните години. Ние тази седмица ще дадем прес-конференция. и тук мога да ви кажа от сега, че сме постигнали споразумение за развитие, защото ще предоставим 1,6 милиарда финансиране за новите страни партньори в Средиземноморския район. Това е безпредседентно. И сега, за да се върна на двата въпроса, които зададахте, как може Европейската инвестиционна банка да допренесе към Средиземноморския съюз от финансова гледна точка и от банкова гледна точка, как може да допринесе по отношение на институциите. По отношение на финансите, ние държим на секторните приоритети. Искам да ви кажа, че миналата година предоставихме 1,6 милиарда кредити в региона. От тях 80% са част от приоритетите на Средиземноморския съюз. Ние сме приориентирали своето финансиране, за да съответстват те на приоритетите ролята на финансовата координация за трите приоритета са, след... са следните. Първо, изчистването на Средиземноморския регион в партньорство с Европейската комисия. Ние се опитваме да предприемем дейности. Втората тема е планът за слънчева енергия в Средиземноморския район и третата област, която координираме с Европейската комисия, са морските и сухоземни магистрали. И също така, това са много важни приоритети. Тези приоритети ще бъдат разгледани по-подробно но това не е всичкото, което се опитваме да осъществим, защото също така се стремим да развием всички възможни финансови инструменти в е, Средиземноморския район, кредитите, гаранциите, но също така и въз... придобиване на участие в малки и средни предприятия с цял тяхното подпомагане. Ние се опитваме да стимулираме обществено-частното партньорство в региона и на, по глобално на по-глобално ниво подпомагаме италианско-испанската инициатива в полза на малките и средни предприятия. От, през април ще бъде предоставено първото проучване за финансирането на малките и средни предприятия. Нашите консултанти са в страните от Машрека за да се запознаят с ситуацията в съответните страни и в средата на април ще видим какво може да се направи в тази област. За онези, които познават по-малко от нас Средиземноморския регион, това може да бъде изненадващо. На 23 декември аз в Рамала обявих първи инвестиционен фонд в новите технологии – в областта на далекосъобщенията и програмните продукти. Това са малките и средни предприятия в Рамала, които ще е, получат възможности за развитие. Този избор на новите технологии е и темата на конференцията на механизма за средиземноморски инвестиции и партньорство в е, Тунис. Ще обсъждаме центровете за конкурентно способност и тяхното създаване в страните от Средиземноморския регион. Ние осъществяваме това с сравнително ограничени средства и един от въпросите, които възникват от институционална гледна точка, е как да се подсили тази подкрепа за Съюза Средиземноморието. Това ме води до следващата точка от моето изказване, а именно институционалните аспекти. От 2002 година насам ние успяхме да постигнем много в областта на партньорството, но в рамките на съществуващите правни ограничения. Ние създадахме всички възможни органи, за да създадем една банка за развитие в Средземноморския регион. Ние ще организираме с гражданското общество конференции като тази, която ще се проведе в Тунис. Ще съберем представителите на държавите в един комитет, който ще наподобява малко административен съвет и министрите на финансите ще бъдат обединени като акционери в механизма за евросредземноморски инвестиции и партньорство. Министрите на финансите са поканени. Това партньорство се осъществява с, с средземноморските страни, но и с другите финансови институции – които ще работят в региона. Най-новият пример е откриването на 9 октомври в Марсилия. Едно, една нова инициатива, а именно структур, в която Световната банка, Европейската инвестиционна банка, средземноморски страни ще работят заедно да се модернизира обществената, публичната политика, за да можем да работим всички заедно в областта на модернизацията на транспорта и други приоритетни области. Ние се надяваме, че след доклада към ДСЮ, който ще ви бъде представен на вниманието, вие ще пожелаете да се предприеме и следващата крачка, за да се отговори на потребностите от координация. Мисля, че европейското присъствие трябва да бъде интегрирано в максимална степен. Ние искаме, че през 2010 година, когато приключи а, дебата, докладът ще ни предостави още по-широк мандат. Не мога да а, приключа без да ви информирам че по инициатива на Никола Саркози беше създадена комисия, в която ме помолиха да участвам в лично качество. Тази комисия ще размишлява върху създаването на евентуална средиземноморска банка, друга възможност за подпомагаме на средиземноморските дейности. Първата среща ще се проведе на 8 март. Там ще се очертаят основните дейности на банката. И се надявам, че през юни ще можем да представим поне междинен доклад. Това е моето изказване, господин председател. Аз съм на вашето внимание, разположение за въпроси. Благодаря ви. Господин Вебер, благодаря господин председател, господин докладчик, госпожи и господа евродепутати. Най-напред искам да благодаря и аз за поканата, е, за този така интересен дебат е, в днешния ден. Той има стратегическо е, значение. Надявам се, че секретариатът скоро ще бъде създаден. Вземам повод от преждеговорившия. Най-напред ще говоря за институционната страна на процесите, а след това ще се е, спра на финансирането. Разбира се, за институциите може да се говори и от ъгъла на финансите. Съюза за Средиземноморието, политиката на добросъседство с нейния аспект юг, партньорството в Евросредиземноморския регион са все сложни процеси. И ясно е, че това са взаимно допълващи се процеси. Съвсем логично беше всичко. Тръгнахме от Барселонския процес. Това бе основата. След това, разбира се, се натрупаха протоколите, но тръгнахме от 1995 година с трите насоки на партньорството в Барселона. След това тази идея бе е, доразвита. Петгодишния план от 2005 година, също в рамките на процеса от Барселона. В последствие преминахме към е, политиката на добро съседство. Това е всъщност задълбочаване, стремеж към задълбочаване на всичко постигнато в барселонския процес, е, но като се вземат неговите постижения и те бъдат доразвити, за да стигнат по-далеч. Е, като към е, регионалния подход е, бяха е, добавени подходи страна по страна. Всяка от страните може да избере своите партньори, за да постигне по-бързо целите си. И след това бе добавен Съюзът за Средиземноморието. Съюзът за Средиземноморието е като една голяма матряшка, която включва останалите елементи, съдържа ги в себе си. И Стремежът е да бъдат задълбочени създадените идеи, да бъде задълбочено сътрудничеството между средиземноморските държави и европейските държави. От гледна точка на проекти, първото нещо е, че сега географският подход в Съюза за Средиземноморието е по-обширен. Имаме 44 държави, в сравнение с 36 участващи в политиката на добро съседство. Тук става дума и за финансиране, разбира се. Също трябва да се отпускат кредити, предшестващи присъединяването. Това позволява на Съюза за Средиземноморието да бъде поставен на линия пред присъединителни процеси в бюджета на Европейския съюз. Там попада Турция и даже за някои държави може да се стигне по-отдалече. Стига се до конкретно отпускани кредити за конкретни проекти. Финансовият обхват е свързан с проекти, а, които са полезни както за Съюза за Средиземноморието, така и за Европейския съюз. И тук има инструмент паралелен на този, а, който а, съществува а, в случая с политиката на добросъседство. По отношение на финансовите аспекти, допълняемостта е реална. Проектите, които са определени като приоритетни за Съюза за Средиземноморието, фигурират и в е, партньорството за е, Средиземноморието, е, както и в политиката на добро съседство, има развитие и задълбочаване на предприятите постъпки в рамките на политиките на Европейския съюз, но този път изнесени на ниво Съюз за Средиземноморието. Значи, е, най-напред имаме е, политика за добросъседство и е, механизма за добросъседство. Това е основата за финансирането. Както говори предишния оратор, имаме съгласувано финансиране. Инструмента, механизма за добро съседство предвижда финансиране на практика от около 12 милиарда евро и за средиземноморските страни са отпуснати 2 трети 8 милиарда евро. Уместно е да се е, прибави, че доколкото тези страни ще бъдат асоциирани към тези проекти, част от финансирането може да дойде по линия на механизмите за предприсъединителните процеси, е, доколкото някои държави кандидатстват за Европейския съюз. Е, страните, които се е, ориентират към членството, получават аналогична сума, за да могат да участват и в проектите по линия на средиземноморското сътрудничество. Обратно на това, което чуваме понякога отляво и отдясно като аргументи, бюджета, който е на практика същия, както в политиката за добросъседство, макар а, процесите е, в Съюза за Средиземноморието да се управляват на основата на проекти, а, в Европейския съюз процесите да се развиват на основата на общ пазар. А, тези средства съществуват. Съще, съществуват, но дали са достатъчни? Разбира се, не са достатъчни. Предизвикателствата са много големи. способностите на страните в източната и южната част на Средиземноморието да освояват средствата не са чак толкова големи. Не трябва да бъдете много наблюдателен, за да разберете, че има много жестока, огромна необходимост от инвестиции, особено в инфраструктурата. Значи потребности съществуват, те са добре установени областта на околната среда, да кажем замърсяването, енергетиката и така нататък. Значи потребностите са на лице. Това, което е необходимо, е да се намерят средства и начини да се насочат е, съществуващите европейски средства към Съюза за Средиземноморието и да бъдат подпомогнати държавите да усвоят тези средства, както и да ангажират допълнителни такива. Значи необходимо е по-добро финансово управление. Това се осъществява от секретарията е, и ще се осъществява от секретарията секретарията на Съюза за Средиземноморието. Надяваме се до няколко седмици той да бъде изграден в Барселона. Би трябвало той да играе ролята на диспетчерска кула, контролна кула по отношение управлението на средствата. Значи, е, от към институции всичко е наред, но конкретиката изисква да бъдат разработени конкретни проекти. Значи Съюзът за Средиземноморието трябва да работи на основата на проекти с допълнителни средства, които ще дойдат, разбира се, от европейския бюджет, но и от двустранните бюджети на държавите членки или по-точно бюджетите за техните двустранни отношения с страните от Средиземноморието. Необходимо е да се мисли и за публично частните партньорства, както каза колегата преди малко. Необходимо е да се е, мобилизират инвестиции за инфраструктурата, където потребностите са огромни. Е, трябва да се ангажира частния сектор, но е необходима много силна политическа воля за тази цел. И трябва, разбира се, е, да бъде е, разработен необходимия финансово инженерингов продукт, за да могат е, да бъдат изведени на добър край проектите. И разбира се, е, всички средства на а, е, нашите банки а, е, за а, инвестиция или за развитие, както и двустранните банки, АФД във Франция, КФВ в Германия, съответните агенции от Испания, които участват в процесите, те всички отпускат средства които позволяват да бъдат посрещнати значителните потребности, които съществуват. как ще бъде намерено решение на всички тези фундаментални финансови въпроси и то с успех. Значи, най-напред с достатъчни средства, като в познание, експертиза и персонал трябва да бъде стартиран секретарията. На второ място трябва да съществува необходимата политическа подкрепа за този секретариат. Вече са установени потребностите до голяма степен, но те трябва да продължат да се установяват, така че да може черно на бяло да бъдат изготвени финансовите планове и след това трябва да бъдат привлечени различните заинтересовани лица, обществеността, частните, публичните средства за финансиране, банките. При тези условия Съюзът за Средиземноморието може да даде положителни резултати много бързо. Е, няма причини да продължава забавенето, което е, наблюдавахме в началото. Е, може, разбира се, да се изтъкват претексти за забавене на Съюза. Има събития, които всички ние знаем и които предизвикват не само закъснения, но и трудности, а някой път заради тях се отлагат заседания. Но от политиката за добросъседство можем да кажем, че Политиката за сътрудничество а, с изтока вече е набрала скорост и сега Съюзът за Средиземноморието е един нов етап. Трябва да се гледа това, което става на изток. Ние а, в Европейската комисия сме за добре уравновесена политика на добросъседство. За нас а, изтокът има такова значение както юга и обратно – но трябва да кажем, че за момента на юг се движим по-бавно, отколкото на изток. Развитието е по-бавно на изток. Знаем проблемите в Грузия, знаем проблемите в Кавказ, още малко по-далеч. Може би тези проблеми са по-тежки, отколкото съществуващите в Средиземноморието. С това приключвам изказването си и ви благодаря за вниманието. Nell'ordine degli interventi, il primo ad avere la... Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата докладчици за присъствието и за това, че откликнахте на нашата покана. А също така и за ангажимента, който сте поели. Той личи в казаното позицията на Европейския парламент и сега искам да се върна на вашето заключение, господин Вебер, е в това ние държим на глобализация, организирана около ориентацията на Европа към юга, за да се създаде пространство на благоденствие. Смятаме, че това е нашето бъдеще. Днес знаем, че има все още нерешени институционални въпроси и това казва, че не беше лесно да се роди Съюза за Средиземноморието. Но можем през март да разполагаме с солидна база за него. В хода на подготовката на среща на върха през юни Парламентът ще излезе със свои насоки и ще покаже, че подкрепя на институционално и политическо ниво необходимостта да се намери решение на проблемите с финансови средства и проекти. Имам четири въпроса. Вие казахте, че сте първия инвеститор в Средземноморския район. Бихте ли ни представили как стоят нещата с другите инвеститори? мисля, че спадна броя на европейските инвеститори, какво е присъствието на американските инвеститори и инвеститори от други части на света в сравнение с европейските. Освен това, вие казахте, че координирате 3, 4, 5 приоритетни проекта. И не раз... бихте ли ни казали малко повече до къде са стигнали тези проекти, какъв е графикът им, как стоят въпросите с финансирането и докъде е стигнала работата с координацията. На трето място, към края в е, изказването си вие споменахте един е, проект, е, свързан с създаването на Евросредиземноморска банка, инициатива на френския президент. Бих искал да зная каква ще бъде ползата или добавената стойност от такава една банка. Какви са причините за е, евентуално е, неблагоприятно отношение към нея. И четвъртият ми въпрос. Бихте ли ни казали нещо повече за инвестициите? Кои фактори пречат и какви са възможностите да се премахнат тези е, пречки, да се продължи по-нататък работата по гарантиране на инвестиции и други. Господин Вебер, вие повдигнахте много въпроси, но основното послание в изказването ви ме притесни. Финансовите средства на този етап не са достатъчни. Вие казахте, че позицията на Европейския парламент е, че финансовият принос на, на Европейския съюз не трябва да бъде в ущърп на вече осъществяваните проекти. Като имаме предвид, че предстои нова финансова перспектива, как предвиждате финансовите перспективи 2014-2020 година. Струва ми се, че има проблем свързан с секретарията, генералния секретарият. Виждам един неблагоприятен символ в това, че обсъждаме въпроса за секретарията и възнагражденията на генералния секретарият. Смятате ли, че 10 милиона евро, това е цифрата, за която се говори, ще бъде достатъчна за генералния секретарият? Какво предвижда комисията? И има ли други източници за финансиране? И накрая, вие ни представихте един преглед и ние споделяме и идеята, че създаването на Съюза на Средиземноморието е процес, който е, не, е започнал отдавна. Каква ще бъде приемствеността между секретарията и комисията? Как предвиждате това да се осъществи в бъдеще? Благодаря ви предварително за отговорите. Благодаря, господин председател. Четири обширни въпроса. Ще... Аз ще започна а, с отговорите на тези въпроси, на въпросите. Кои са другите а, инвеститори? Мисля, че трябва да напомним най-напред, че първият източник на финансиране са средствата, които изпращат работниците и мигранти в своите страни. Това е първият източник на финансиране. Това са иммигрантите, които работят в Европа и които изпращат средства в, на своите роднини. Тези средства не се превръщат в инвестиция. Другия важен източник на финансиране който рискува да прострада през 2010 година, са преките чуждестранни инвестиции. Когато те се ограничават, тогава има опасност и отсиване на растежа. В другите области, каква е относителното значение на средствата от залива? Заливът, Персийския залив е тема, която често е, изниква в нашите дискусии, а, но там дейностите са предимно в а, недвижимите имоти, в дейности, които не са новаторски, те са по-малко продуктивни и ние се опитваме чрез, да сътрудничим с Ислямската банка но това е трудно, тъй като те проявяват интерес към по-масштабни проекти. Американците се интересуват от инвестиции, които не са свързани с обществената политика. Вторият въпрос е свързан с координацията на трите приоритета, които са ни възложени от мандата изчистването на Средземно море има вече равносметка. Ние представихме доклад, проучване за замърсяването на Средземно море и сега трябва да се инвестира в индустриалните зони, пристанищата, в които трябва да се прилагат екологични норми, сравними с тези, с които разполагаме в Европа това е сериозна инвестиционна дейност. Смятаме, че тя ще започне през 2020 година и в всяка една от страните ние ще инвестираме в пристанищата. По отношение на морския и сухопътния транспорт има приоритетни, възприяти са, прияти са приоритетни инвестиции, ние трябва да реализираме постепенно тези а, дейности. Що се отнася до транспорта, по време на среща на върха Европейския съюз Марокко ще се обсъжда високоскоростния власт, влак – също така и инвестиции в пристанищата. Целта е да няма, да не се инвестира ненужно. Сега осъществяваме проучване върху логистичната платформа, за да може да се използват различни видове транспорт с оглед запазване на околната среда. По-нататък Средиземноморската банка. Защо не съществува тази банка? Каква би била евентуалната полза и каква е цената от това, че тя все още не е създадена? На първо място тя ще даде възможност на средиземноморските страни да имат същите права и задължения, както и европейските страни и ще могат да се емитират облигации и да се работи под съвместен контрол на европейските и средземноморски страни. Тук става дума за равноправно представителство на тези страни. Защо това не е станало? По две различни причини. Те са взаимно свързани има желание да има една позиция, която смята, че е, цената на, това, че цената на тази инициатива би била твърде висока. Друг, друг проблем е свързан с, с сигурността, че а, е, тази банка ще може да създава нови средства. Сега съществува един финансов плик, и ако се предоставят допълнителни обществени или частни средства, можем да, можем да помислим допълнително. Що се отнася до деблокиране на инвестициите? Всяка от тези страни е твърде малка, за да привлече, за да привлече сериозни инвестиции. Ето защо е необходима една регионализация. Очевидно това е по-малко ясно за Египет или други страни, тъй като това е най-големия вътрешен пазар, но е вярно, че регионализацията в южната част на Средиземноморския район е първата пречка пред чуждестранните инвестиции. Втората пречка в контекста на кризата е рискът от валутните курсове. Инвестициите в страна, в която не знаем дали взаимоотношенията между еврото и местната валута няма да се променят, така че да застрашат рентабилността и доходността от инвестициите. Очевидно това е пречка. Третата пречка, според мен, е следната. Никоя от тези страни все още не е успяла да направи финансова модернизация, сравнима с тази, която съществихме в Европа като цяло спестяванията, които съществуват в средземноморските страни, спестявания в ликвидност, не са превърнати в дългосрочни инвестиции от поради липсата, че не съществуват органи като Европейска инвестиционна банка, която да осигури, която предостави сигурност. В Марокко, например, има такива организации, които да могат да осъществят успешното превръщане на ликвидните средства в инвестиции. господин докладчик. Е, на първия въпрос, налични ли са финансовите средства, в момента е ясно, че трябва да размишляваме в рамките на е, пакетите в европейските бюджети. Това е механиката на перспективата, на финансовата перспектива е, съгласно Лисабон и значи не става дума да се освободим от действащите правила. Значи, знаем с какви суми разполагаме на ниво европейски бюджет, бюджет било за добросъседството или за предприсъединителните процеси или за другите дейности. Е, на ниво държави членки, е, двустранни агенции и техните е, кредити за Средиземноморието, въпросът се поставя по същия начин. Трябва да има програмен пакет с проекти, и е, Знаем, е, че финансовата криза е, засяга всичките ни държави членки. Знаем колко трудно е положението, в което се намират обществените средства. Държавният бюджет е с силен, силно изразен дефицит, така че не е лесно да се намерят средства през месеците, които предстоят. На ниво банките, банк, Европейската банка за инвестиции ще преразгледа своите възможности и всичко, което е законово възможно, се надявам, че ще бъде направено. Надявам се държавите членки и да последват този пример. Очевидно е, че ако се съберат и финансовите постъпления от други източници, например Африканската банка за развитие или Световната банка, двустранните институции, които посочих във Франция, АФД в Германия, КФВ, това ще помогне, защото ако искаме да постигнем успех, е, съвсем очевидно колегите от другите банки, е, национални или е, многонационални, трябва да се обединим в рамките на съществуващи инструменти, като да кажем политиката на добросъседство с КФВ, АФД. Успяхме да инвестираме повече от 5 милиарда инвестиции за 18 месеца. Значи това е пътят, който трябва да бъде следван и е, това е един път към развитието, от който не бива да се отказваме. Всъщност, е, финансовите средства на настоящия етап са ограничени. Това е ясно, а от тук и необходимостта максимално бързо е, да бъдат е, създадени е, необходимите механизми, чрез които финансовите системи да привлекат частни средства. Естествено, частните и институции имат своята логика и философия. Те не са благодетели, те са инвеститори, те искат да имат обезпечение и искат всичко да се извършва в срок. Затова това не става дума за малък пазар, 10 милиона души, е, където да не можете да оправдаете е, необходимостта от инвестиции, от големи инвестиции, е, необходимо е да има добро управление, юридическо управление, законосъобразно управление, при което инвестициите се защитават, финансова защита трябва да има, физическа защита на инвестициите. Всички тези елементи взаимно се допълват и трябва лека по лека да бъдат съчетани. Що се отнася до е, перспективите за 2014-2020 година, това е дебат, който вие вече сте започнали и той ще става все по-животрептущ дебат в едните години. И там е, ще бъдем изправени пред определена ситуация. В смисъл, знаем, че периодът не е много благоприятен. Но от друга страна, Става дума за политически приоритет. Ако държавите членки и парламентът са на, мя... на мнение, че политиката на добросъседство и оттам Съюзът за Средиземноморието заслужават особено внимание, на институциите се пада, и в частност на вас, като бюджетен орган, да превърнат тези политически приоритети в цифри и в програми проекти за финансиране. За генералния секретарят дали са достатъчни 10 милиона евро, това зависи от самия главен секретарят, от неговото поле на действие. Всеки път, когато се създава нова институция, възникват наново проблеми с назначаването на персонала, юридическото установяване, намирането на седалище и така нататък. Нали? Казва се, че когато човек няма идеи, създава структура. А, позволява се много време да се изразходва, много да се приказва и нищо да не се прави. В този случай секретариатът е необходим, но сега трябва да бъде приведен в действие. За да бъде приведен в действие е необходимо първо функциониращ достатъчен бюджет и второ минимален бюджет за дейност. Защото ако трябва да се проучват проектите и да се определя кой от тях е по-приоритетен от другите, това не може да се направи без експертни познания. За тази цел са необходими бюджетни средства. В противен случай не можем да съберем експертите, които да свършат работата. Значи би трябвало, когато създаваме такава структура, да и осигурим необходимите финансови средства за правилното и функциониране. Може би 10 милиона ще бъдат достатъчни. Как ще участва комисията? Ще участва, защото е решено да участва. Всичко зависи от бюджета. Значи, за да знаем какъв ще бъде нашият принос, трябва да знаем какъв ще е финансовият пакет. Мисля, че би трябвало да се запазят принципите, към които се придържат и останалите страни. Когато хората искат да започнат някакъв проект и демонстрират политическа воля, трябва да се осигури някакво минимално участие от всички заинтересовани. Нали, не всички да дадат еднакво, но всеки да има някакво участие. Значи, е, дори в Европейския съюз има е, различни размери, различни възможности, е, но мисля, че всеки може да даде своята лепта в портфела, за да покаже ангажимента си и трябва да положи усилия, за да допринесе за развитието на Съюза за Средиземноморието. Сега, дали ще можем да финансираме изпратените хора в секретарията, аз бих казал, че колкото е по-сложно, толкова по-добре върви. Значи, единственият начин по който можете да се справите и при който хората ще работят удобно е за еднаква работа да се плаща еднакво. И а, е, освен това, е, не трябва а, е, да се а, допуска так, да става така, че един да получава средствата си на време, а друг след 3 месеца. Би трябвало да се запази духът на сътрудничество и на мотивация, защото хората се нуждаят от условия за работа. Те се нуждаят и от правна сигурност във всеки дневния си живот. Така че секретарят. Да, трябва да съществува действащ секретарят, ако е възможно, с добър бюджет и с финансови средства, които му позволяват да осъществява задачите си, включително чисто оперативните такива. Благодаря, господин Вебер. Извинете, извинете, забравих на последния въпрос да отговоря. Извинете, господин председателю, с две думи как ще се подели работата между комисията и секретарията. За мен е ясно, че ако искаме да работим в синергия, секретарията в Барселона, а комисията в Брюксел, явно е, ще трябва поне някой от комисията да бъде командирован в Барселона. Бих казал, че секретариатът има не само оперативни функции, но и политически функции. Значи трябва и специалисти по политиката, и специалисти по оперативната част на дейността. И трябва да има хора, които да а, осъществяват връзката с нас. Личното ми мнение. Значи, ако а, поставите въпроса на институциите, а, те ще отговорят а, по а, друг начин. А, моето лично мнение е, че трябва да се подберат и точните хора, които да заемат а, тези длъжности. И така, сега ще дадем думата за дискусия. Аз ще започна с един личен въпрос за измененията в климата. Какви ще бъдат последиците за Средиземноморието? Това е първият въпрос. Ще чуем и други въпроси. Господин Панцери. Колко време имам? 45 минути за разискване имаме. Добре, мога и цял доклад да направя. Не, разбира се, ще бъде кратък. И така. Гостите могат да помислят дали да отговорят на това или не. Вие казахте какво правите, по какъв курс вървите. Общо, заето, сигурно има напредък, но не изглеждат много розови нещата. Билатерално са направили някои неща в економиката. Да, по-добър растеж има, отколкото са прогнозите, но общо взето не изглежда розово положението. Много държави имат трудности. Те са изпуснали сякаш влака. Те са надминати от други държави. И смятам, че би било добре, ако знаем колко големи са трудностите и да ги признаем. Трябва да си спомним за барселонския процес. 15 години минаха. И целите до голяма степен въобще не са постигнати. Няма даже условия да се стартира всичкото отново. Близкият изток, Ливан, студената война между Алжир и Марокко. Това са големи товари върху този процес. Държавите не са едини помежду си. Относно регионализацията, в някои сектори успяхме. Меркосур, Азия, но регионализиран а, план за коопериране не беше създаден. Това създава проблем на Европа ако е нужна известна стабилност и економически растеж. Това, което трябва също да знаем, че ние преговаряме разделено с тези страни. Европейският съюз има известни предимства. Това са небалансирани споразумения и справо от части се казва за Европа, че сключва небалансирани преговори, води и е, небалансирани споразумения. Господин Вебер, вие казахте, че и изтока на Европа има големи проблеми. Сигурно да. Но през последните години Европа има все повече проблеми на Балканските, Балканския полуостров, Близкият изток. Няма достатъчна концентрация върху Средиземноморието. И накрая. Европа преди всичко а, има две неща, които винаги съществуват. Това е исламският туризъм и емиграцията. Финансирането, техническата помощ, известен политически натиск. Това направихме и, например, в Източна Европа и на Балканите добре функционираше, но това изглежда не функционира добре на Средиземноморието, защото няма голяма визия. Е, действително държавите членки на Съюза имат голям интерес, но няма достатъчно ресурси за сътрудничество и развитие. До сега само негативни последици. Смятам, че е много важно тук това, което в тези страни се наблюдава, може да има много негативни последици. В Мавритания видяхме последната седмица. Класическия въпрос е, е не е ли по-добре местно сегментиран подход да изберем да, да планираме с една по-голяма дъга, един по-голям размах економически, финансово и политически. Благодаря. Франческо Миламонт. Благодаря. Радвам се много, че сте дошли и говорите по такава важна тема Средиземноморието. Особено за Северното Средиземноморие е интересно. Аз като испанец знам това особено много да го ценя. Искам да бъда кратък. Два въпроса. Секретарията се спря на някои неща. Имам един въпрос. Сега, какво смятате? Кои проблеми могат да бъдат решени? Какво е предимството, ако и имаме такъв секретариат, който не би казал, че е блокиран все още, но все още не функционира операционално. Какво е всъщност предимство. Вие казахте, че това е неизбежно и че не можем без него. Без него. Но кажете. Има известен скептицизъм дали може въобще ефикасно да функционира. Искам от вас да чуя малко по-точна информация. Защо сега е необходим той? Какво ще ни донесе? И друг въпрос по регионализацията сътрудничеството за повече инвестиции. Сигурно това е добре. Но има известен скептицизъм при големите проекти. А, това са определени автобани между Марокко и Алжир. Обаче не може да се пресече границата. Какво можем да направим ние от северните средиземноморски страни, за да успее сътрудничеството между отделни държави от Южното Средиземноморие? Благодаря. Колегите Бенараб. Колежката Бенараб. Ние сме в екологична енергийна криза и аз искам да кажа, че един от проблемите в Съюза за Средиземноморието е да се откажем от е, изкопаемите горива и да се премине към възобновяеми енергийни източници. Помним е, последиците от аварията в Чернобил. Очевидно, ядрената е, енергия не е чиста енергия и не е възобнояема. Като имаме предвид, че развитието на ядрената енергетика може да доведе до, използ... до... до използване на е, ядрени технологии за военни цели. В е, Знаем какви са проблемите в Иран в момента. Израел също така не е подписан договор за неразпространение на ядрено оръжие. Ние твърдим, че единственото решение за да се избегне над преварата в ядреното въоръжаване е страните да разполагат с достатъчно средства, за да се избегне е, над преварата е да има зона в Средиземноморския регион, в която да е свободна от е, ядрени технологии. Също така не бива да се допуска складирането на ядрени отпадъци, които са канцерогенни. Утре децата ще ни опрекват, но ще бъде много късно ние трябва да направим така, че да се откажем от ядрената енергетика и сега. Какви финанси са предвидени за развитие на възобновяемите енергийни източници и какви проекти са предвидени в тази област? Благодаря. Мария Досърне, благодаря. Искам да се върна на въпроса за енергетиката от по-различна гледна точка. Мисля, че общото управление на водата за всички страни от юга е много важен въпрос, тъй като от политическа гледна точка това може да доведе до сближаване на страните в много по-голяма степен, отколкото ако разчитаме само на политически действия енергетиката е изключително важен въпрос. Ето защо аз бих искал да чуя мнението на двама ви за операцията Дезертек. Няколко десетки милиона а, долара е а, инвестицията. Става дума за слънчеви панели в Сахара. Това е сериозен политически въпрос, той е свързан с финансирането, но е, той повдига и въпроса за философията на проектите. Ще ще търсим ли европейски източник на финансиране на този проект, който ще доведе до производство на електроенергия в Сахара, която да се, пренесе, да се пренася в Европа? Или пък ще, се, ще има ориентация към, към проект, който да остане само в югът, между самите страни. Последният автор е колегата Джанако. С голям интерес чух това, което беше казано по времето на това публично изслушване. Чух и коментара по възможните успехи и неуспехи и оставам с впечатлението, че нещо, едно нещо е много важно. Ако трябва да се направи оценка на програмите, ако се оцени това, което бе планирано и направено, ще виждаме по-добре. Тези програми имат една цел. И целта е дали целта е това, което инвеститорите дават, инвестират, да получат възвръщаемост от инвестициите или целта е да се помогнат на тези държави. И въпросът е сега, например, помагаме ли при изграждане на демокрацията при участието на всички граждани, например на жените в политическите процеси и другите процеси. Може би те са в края на обществото. Сам с впечатлението, че трябва да отговорим на тези въпроси. И още един въпрос. Оставам с впечатлението, че помощта за всяка държава на, в Европа води до и това предварителното условие е, че тези правителства, които се финансират, не се финансират за търговия с наркотици и подобни предприятия, а за развитие. Включително в ислямското пространство по Средиземноморието. Ситуацията в тези държави, например Египет. Какво установяваме там? а, над 300 институти се финансират от държавата. Въпросът е какво правят те? Искаме ли да помогнем на държавите при демократизацията или това въобще не ни интересува? Това всичко бизнес ли е? Само финансов интерес ли е? И финансови транзакции или какво е? Искам да попитам докладчика дали сега иска да отговори или след като експертите си изкажат. След това, добре, имате думата. Благодаря, господин председател, Ще започна с последния въпрос, или по-скоро последната бележка. Излизаме от 18-месечен период на оценка заедно с доклада на консултантите. Е, те извършваха оценка под е, така благосклонния поглед на е, комисията и с доклада на Комитета на мъдреците под председателството на Камдесю. Вие имате цялата необходима информация, за да ни зададете необходимите ориентации, които бихте желали. Имате един корпус на свое разположение. Втора бележка – относно необходимата регионализация, която споменах, и а, е, сътрудничеството юг-юг. Смятам, че наистина става дума за процеси от съществено значение в нашия проект. Това означава нещо съвсем конкретно. Това означава, че е, египетски. е, участници са осъществени първите проекти в Алжир. Сега има тунизийски е, субекти, които се опитват е, в Марокко и в Алжир е, да е, изнасят е, своето ноу-хау. В Рамала и в е, Иерусалима се осъществява сътрудничество в електроснабдяването. И искам да кажа, че от едната страна стоят палестинските власти, а от другата страна, няколко месеца по-късно, се осъществява сътрудничество с съответните израелски органи. А, така че става дума за съвсем конкретни конкретни проекти, които водят до изграждането на голяма инфраструктура, но е, би трябвало, е, разбира се, да не изпускаме трансфера на технологии от поглед. Сега на по-общия въпрос, е, който многократно бе поставен за енергетиката и измененията в климата. Мисля, че за да придадем смисъл на нашето участие в дейността а, на южния бряг на Средиземноморието, това са основните теми. Двата милиарда евро, които бяха заделени в запас при прегледа в средносрочен план на Европейската инвестиционна банка, са свързани с предложения именно по тези два направления – енергетика и изменение в климата. Развитие на енергетиката – това се радва на нашата подкрепа, но вие ще вземете решението, разбира се. Какво означава всичко това? Това не означава а, така. А, а, технологично а, ангажиране. не вземам отношение към ядрената енергетиката, но все пак ще финансираме ядрена централа в Йордания. възможно е това и економически, и юридически в Европейския съюз, защото вие сте възприели енергийна политика, която е оставила на всяка държава членка да определя своят енергиен микс. Защо ще бъде забранено тогава да се изнася същия енергиен микс в нашите партньорства? По същия начин в добросъседството би трябвало всяка държава да определя своя енергиен микс и ние ще подкрепим наред с това и възобновяемите енергийни източници проект с много голяма настойчивост. Беше споменат проектът Дезиртек, изключително дългосрочен проект с много дългосрочна перспектива за използване на слънчевата енергия от пустинята. Аз ще работя с контрагентите там, за да не бъдат противопоставени различните технологии. Тук се поставят различни въпроси. вода, Например, ако имате 2 квадратни километра фотоволтаична повърхност, тя трябва да бъде почиствана. Необходимо е също да се разшири капацитета за износ на енергия от южния бряг на Средиземноморието към Европа. А, значи, не става дума а, да се пренасочи енергия от юга на Средиземноморието към Европа, а да се направи рентабилно производството на а, слънчева енергия в момента то не е рентабилно, тъй като цените, които плащат страните, с изключение на Израел, са твърде ниски цените за електричеството в сравнение с рентабилността на проектите за разработване на източници на слънчева енергия. Значи, всичко това трябва, разбира се, да бъде преценено и осъществено от компетентните органи на страните на южния бряг на Средиземноморието. Извинете, колеги, може ли да запазите тишина, моли председателя? Има страна, която току-що е създала нова агенция за разработване на източници на слънчева енергия. Ние е, ще сътрудничим с тази агенция. Тя е в Марокко, именно за трансфер на технология и за да направим рентабилни инвестициите в слънчева енергия. Господин председателю, аз пак ще се опитам да синтезирам. Може би е, да хвърля осветление върху поставения въпрос е, измененията в климата, както и въпросите поставени от госпожа Араб, госпожа Сернес, възобновяемите енергийни източници и измененията в климата все пак. Всичко е взаимно обвързано. Бих казал с две думи, че едно от важните направления на Съюза за Средиземноморието, именно това възобновяемите енергийни източници, и околната среда. И има значителни потребности, но и много голям потенциал. Добре е да сте благодетел, но а, трябва а, да се а, работи и а, в интерес на другата страна. Това е един огромен пазар, където бихме могли да работим а, в полза на европейските предприятия, на държавите членки, както и в полза на нашите средиземноморски партньори, Именно за това говорим за партньорство. Значи, е, бихме искали е, да си дадем сметка, че нашите европейски е, предприятия са изключително напреднали по отношение на тези новаторски технологии и това също е карта, която се разиграва във всички тези процеси. По отношение на зададеното като въпрос от господин Панцери, не мисля, че трябва да има страхове от южния фланг, че ще е, бъде насочен интереса на Европейската общност само на юг или само на изток. Не. Мисля, че трябва да имаме е, глобален подход. Те, нашите предизвикателства се намират както на изток, така и на юг. Всичко е взаимно свързано. Имиграцията, околната среда, енергетиката. Това са проблеми, които е, ежедневно виждаме и те не познават граници. Когато нашите економики са така свързани, както са сега, Независимо дали говорим за Германия, Франция, Великобритания и останалите държави, членки, Испания и останалите, мога всички да цитираме. И когато имаме такава а, взаимна зависимост а, в финансовите услуги, в енергетиката, в стратегическата сфера, а, в околната среда трябва да бъдете много невинен и много наивен, за да се дезинтересирате от това, което става на юг, или пък, ако се интересувате от това, което става на юг, да не ви интересува ставащото на север и на изток. Нашето бъдеще е така обвързано с всички посоки. Това въжи за Германия и страните на Северна Европа, както и за южните държави, които традиционно са обърнали поглед към Средиземноморието. Това въжи и за политиката на добросъседство. Необходимо е да имаме пред погледа си общите стратегически интереси и проблеми. Те са еднакви на изток и на юг. Госпожа Янако, бих ви уверил, госпожо, че всичките европейски програми, както тези на ЕИП, така и тези на комисията, са предмет на периодична оценка. Оценката се разпространява на специализираната веб страница на комисията. Тя е достъпна за парламента. Става дума за оценки, извършени от независими консултанти и те по никакъв начин не подлежат на оказване на влияние от хората, които биват оценявани средиземноморските страни, както и навсякъде друга, де сътрудничеството не е съвършено. Но, казвайки това, смятам, че политиката за Средиземноморието и политиката, проистичаща от процеса в Барселона, дават добри резултати Аз смятам, че ние имаме сътрудничество от 96-та година насам с средиземноморските страни. И е, винаги се очудвам колко лесно може да се пренебрегне това, което е постигнато за мен. Барселонския процес е успех. Много лесно се критикува, трудно се признава това, което е постигнато. Мисля, че ние се движим по пътя, по който искахме да вървим. Ако не трябва ли да бъдем наивни ако смятаме, че економически, социален, културен процес от Барселона е, не е дал резултати. това е процес, който дава резултати. Всички говорят за него. По трите направления резултатите на барселонския процес са значителни утре можем да зададем значими цели на изток или на юг и ще бъдем по дефиниция съдени по резултатите. Затова смятам, че би трябвало да бъдем прагматични. Постигнали сме резултати, сега става дума за това да напреднем още повече. По секретарията. Защо е необходимо? Ми мисля, че аз много отговорих по този въпрос. Секретариатът е необходим, защото той позволява на всички заинтересовани да се събират и да допринасят конкретно. Разбира се, Съюзът за Средиземноморието функционира чрез министерски срещи, чрез периодични срещи на експерти, но това не изчерпва цялата дейност. Значи в секретарията е необходимо да има постоянна работа той споява отделните други елементи, той а, е, ги свързва и освен това а, е, той е, може да осъществи финансовия инженеринг на всички проекти, като съчетава инвестициите, всъщност средствата, които ще постъпват от всички а, финансиращи субекти. Благодаря. Сега давам думата на докладчика Пейон. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги, за забележките, за въпросите и за наблюденията. Благодаря на гостите за анализа. Ще приключа с три момента. Аз митам, че именно защото не можем да си позволим да се провалим, трябва да проявим категоричната воля на Европейския парламент да се ангажира в Съюза за Средиземноморието. Това е стратегически, а и културен приоритет. Е, ако Европа е, остане в тесните рамки на е, страховете от емиграцията, няма да е Европа достойна за своето име. Много от депутатите са, проявяват неохота, но смятам, че не е това начина по който парламента да докаже своята отговорност. На второ място възникват политически проблеми. Говорите за генералния секретариат. Всички, които работят в областта на Близкия изток, знаят, че когато че би трябвало да, да положим усилия за този секретариат, нашата философия или философията, която трябва да при, приемем, и министър-председателя на Палестина приветства политиката на конкретни проекти като подготвителна дейност за мира. Проекта за Съюза за Средземноморието трябва да се заложи в една институционална рамка. И това е един от елементите, който ще ни позволи да намерим решение. Третото, скъпи колеги, възниква друг въпрос, който не можем да обсъдим днес, но независимо той е много важен и това е институционалния аспект генерален секретар много добре, инвестиционна банка и банка за развитие също така много добре, комисия още по-добре, но Европейския парламент също така. Този въпрос все още не е изяснен как можем не само чрез бюджетните си правомощия, но и със своето присъствие да следим проектите, да правим оценки и да участваме в дебатите. Също така трябва да осъществяваме координация с гражданското общество Необходимо е Европейският парламент да участва активно, не само от време на време, не само в областта на бюджетната политика, но и като наблюдава в проектите. И тъй като това е духа на Съюза на Средземноморието, това трябва да се осъществява в сътрудничество с колегите от Юга. Благодаря за вашите изказвания. Чудесно. С това приключваме. Bene, colleghi, se volete prendere posto, per favore. Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Който иска да излезе, моля бързо да го направи. И така, преминаваме към електронно гласуване. Нямаме много време, трябва концентрирано да работи. Моля да си подготвите електронната карта за гласуване, вкарайте в устройството. Искаме да направим пробно гласуване. Или да почнем директно и ще видим дали а, картите работят или не. И така. Преминаваме към становището на госпожа Лох Билер. Изменение към член 1.1. Изменение 4 е оттеглено. 22. От докладчицата. Кой е за? Моля да гласува. Против? Приема се. Преминаваме към 23. Кой е за? Против? Приема се. Осно изменение на докладчицата за против приема се. 7 е оттеглено, 24 от докладчицата. Кой е за? Против? Приема се. Въздържали се? Няма да питам за въздържали се. Преминаваме към 8. За. Против. Приема се. 25 от, на докладчицата за. Против. Приема се. 26 за. Против. Приема се. 12 за. Против. Приема се. 27 за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 15 за, против, приема се. Може би като блок 16, 17 и 18, ако сте съгласни, кой е за, против, приема се. Преминаваме към 19 за, против, приема се. 28 за, против, отхвърля се. 21 за, против, приема се. 2 за, против, приема се. 3 съображение 6 за, против, приема се. Електронно гласуване по проекта. Начало на гласуването. Да изчакаме всички да гласуват. Надявам се, че ще бъдат няколко секунди. Смятам, че сега всички са готови и са гласували. Резултатът 57 да, 2 не. Поздравление за докладчицата. Сега Преминаваме към проекта на господин Данжан. Изменение 5. Кой е за? Против? Отхвърля се. 6 за. Против? Приема се. 7 за против, приема се. 8 за, против, приема се. Осмо изменение на докладчика за, против, приема се. 9 лозинг за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 1 за, против, от, приема се. Преминаваме към 12. Гомес за против отхвърля се 13 копа и други за против приема се 14 същите автори за против приема се 15 същите автори за против приема се 16 за против Приема се. Устно изменение 2 за. Против. Отхвърля се. Преминаваме към компромисно изменение 2 за. Против. Приема се. Преминаваме към 24. Точка 5. Две отделни точки са. Двете части. Първа част за, против, приема се. Втора част за, против, отхвърля се. Трета част за, против, отхвърля се. 25. Бюти Кофър и Брантнер за, против, отхвърля се. 26. Ван Орден за, против, отхвърля се. 27. Бюти Кофър, Брантнер за, против, Против. Приема се. Осно изменение номер 3 на от докладчицата за. Против. Приема се. Преминаваме към 29. Кой е за? Против. От приема се. 30. За. Против. Приема се. 31 дъв. Две части. Първа част за против, отхвърля се втора част за. Искате да проверите, добре, първата част от 31, начало на гласуването. Край на гласуването. Резултат от гласуването 29 против, 33 да, за. Един въздържал се. Приема се. Трета част. За. Изменение 31, трета част за. Извинете, втора част за. Кой е против? Отхвърля се. 32 Ван Орден за. Против. Отхвърля се. 33 Дъв за. Против. Отхвърля се 34 за. Против. Приема се 35 за. Против. Приема се 36 за. Против. Приема се 37 за. Но няма да се гласува на Галер. Това е ви записано и във вашите документи. 38. Ковачев за. Против. Приема се. Компромисно изменение 3. За. Против. Приема се. Сега преминаваме към 46 на Галер. За. Против. Нужно е да ми давате знак с ръка, иначе не мога да взема решение. Още веднъж, моля всички, 46 галер за. Сега виждам добре. Приема се. 47 за. Много хубаво опънати ръце. Приема се. 48 за. Против. Чудесно. Как гласувате сега? Отхвърля се. 49 за. Против. Отхвърля се. 50 за. Против. Отхвърля се. 50. 30. 52. 52 за. Против. Отхвърля се. 53 за. Против. Приема се. 54. 53 искате да проверите? Добре. Електронно гласуване на 53 Галер за начало на гласуването. Всъщност, начало на гласуването, да. Край на гласуването. Още някой не е гласувал.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 против, отхвърля се. 64 за, против, отхвърля се. 65 за, против, отхвърля се. 66 за, Господин председател, искам още веднъж да проверя 65. Мисля, че беше прието. Мисля, че беше и ясно отхвърлено, казва председателя. Не знам дали е нужно сега да идваме отново. Смятам, че беше ясен резултата. Отхвърля се. Ще се информирам от секретарията. Вече сме взели решение дали можем още веднъж. Казаха, че можем. Добре. Ще провериме 65 електронно гласуване на 65. Моля, начало на гласуването. Край на гласуването. Петдесет и двама са против. Господин Дав, сега мисля, че е ясно, нали? Добре, 66 за, против, отхвърля се. 67 на две части. Първа част за против. Отхвърля се. Втора част за против. Приема се. 68 за против. Приема се. 69 за против. Отхвърля се. 70 за против. Отхвърля се. 71 за против. Отхвърля се. 72, две части, първа част за. Против. Приема се. Тоест първата част се отхвърля, втората се приема. 73 за, против, отхвърля се. 74 за, против, отхвърля се. 75 няма да се гласува. 76 за, против, отхвърля се, 77 за, против, отхвърля се, 78 за, против, отхвърля се, 79 за, против, отхвърля се, 80 за, против, отхвърля се, 81 за, против, отхвърля се, 82 за, против, Приема се. 83 за. Против. Приема се. 84 за. Против. Отхвърля се. 85 за. Против. Отхвърля се. 86 за. Против. Отхвърля се. Устно изменение 5 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 4 за. Против. Приема се. Преминаваме сега към 84. Кой е за? Против. Отхвърля се. 85. 80, 95, извинете. 95 отпада. 96 за, против, отхвърля се. 97 за, против, приема се. 98 за, против, отхвърля се. Сега не се вижда добре. Моля, дигнете ясно ръката. 99 за, против, Приема се 100 за, против, отхвърля се. Устно изменение 9 на докладчика за, против, приема се. Преминаваме към 103 за, против, приема се. Устно изменение 10 за, против, приема се. 104. Кой е за? Против. Приема се. 105 беше това, извинете. 105 приема се. Сега в блок 106, 110, 113 и 115 за. Против. Отхвърля се. 107 за. Против. Отхвърля се. 108 за против, отхвърля се. 109 за, против, приема се. 111 за. Стой 14 ли казвате? Защо? Какъв е проблема? Казва председателя. Мисля, че беше одобрено. Одобрено. Просто исках да изясня това. Не. Казах... Казах всъщност, че е прието, нали? Е, преминаваме сега към 111 за. Против. Отхвърля се. 112 за. Против. Приема се. Устно изменение 11 на докладчика за. Против. Приема се. Устно изменение 12 за. Против. Приема се. Устно изменение 13 за. Против. Отхвърля се. 114 за. Против. Отхвърля се. Господин Хамсдорф, кратка забележка, господин председател. По правило, когато зелените, либералите е, гласуват заедно, се образува мнозинство. Не е нужно всеки път да го прави. Може би по-добре трябва да гледаме. Два-три пъти се случи до сега. Искат Искате електронно гласуване на 13 ли? Имаше гласуване, където всички гласуваха за, но не знам кое беше. Може би секретарята знае по-добре кое изменение беше. Не мога да си спомна, казва председателя. Нека 13 да проверим електронно по електронен път. Моля, гласувайте електронно на измене... за изменение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Тридесет за, 31 против, няма въздържали се. При такова малко, такава малка разлика трябва ясно да, да видя. Имаше италиански артист Петролини, се казваше, който, който когато играеше, реагираше на обаждания и, ме, и аз трябва да реагирам на обаждане от ваша страна. 116 за. Против. Отхвърля се. 117 за. Против. Отхвърля се. 118 за. Против. Много хубаво. Сега се вижда добре. Отхвърля се. 119 за. Против. Отхвърля се. 120 Идентично е. 121 за, против. Отхвърля се. 122 и 125 блок за, против. Отхвърля се. 123 първа част за, против. Отхвърля се. Добре, по електронен път първата част на 123. Гласувайте. Край на гласуването. 30 за, 34 против. Отхвърля се втората част. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 124 за. Против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 131 за. Против. Приема се. 132 за. Господин председател, има обаждане от залата. Може ли да се обада? Изменение 132 и 222 и 223 трябва да отпаднат, защото въпросът е уреден от други изменения. Да бене, allora il 132 lo saltiamo e poi Il ми mi е- Добре, секретарията ще ми каже. 133 за. Против. Отхвърля се. 134 за. Против. Отхвърля се. 135 първа част за. Против. Приема се. Втора част на 135 за. Против. Отхвърля се. Моля, гласуваме електронно втората част на 135. Не. Край на гласуването. Но един липсва. За 36, против 24. Приема се. 136 за против, приема се 137 за, против, отхвърля се 138 за, против, приема се. Той 40 за, против, отхвърля се 141 за, Против. Отхвърля се. 142. Кой е за? Против. Приема се. 143 за. Против. Приема се. Устно изменение 14 на докладчика за. Против. Приема се. 15 на докладчика за. Против. Приема се. 144 за. Против. Приема се 145 за. Против. Отхвърля се 146 за. Против. Приема се 147 за. Против. Отхвърля се 148 за. Против. Приема се 140. 150 сега. За, против. Отхвърля се 151 за, против. Приема се 152 за, против. Приема се 153 за, против. Отхвърля се 154 за, против. Приема се 155 за, против. Приема се. 156 за. Против. Отхвърля се. 157 за. Против. Отхвърля се. 158 две части. Първа част за. Против. Отхвърля се. Втора част за. Против. Приема се. 159 за против, отхвърля се 160 за, против, бих казал, отхвърля се. 161. Моля, ясно дигите ръцете. За, против, отхвърля се. 162, първа част. За, против, отхвърля се. Втора част. За, против, Приема се. 163. Кой е за? Против. Отхвърля се. 164 за. Против. Отхвърля се. 165 първа част за. Против. Приема се. Втора част за. Против. Приема се. 166 за. Против. Отхвърля се. 167 за. Против. Отхвърля се. 168 за. Против. Отхвърля се. 169 за. Против. Приема се. 170 за. Против. Отхвърля се. 171 за. Против. Приема се 172 за. Против. Отхвърля се. Сега преминаваме към 173 за. Против. Отхвърля се 174. Не се гласува. 175 за против, отхвърля се 176 за, против, приема се 177 за, против, приема се 178 за, против, приема се. Компромисно предложение за изменение 5. За, против, приема се. 184 за, против, отхвърля се. 185 за, против, отхвърля се. 186 за, против, приема се. 187 за, против, приема се. 188 за, против, приема се. 189 за, против, Приема се. 190 за. Против. Приема се. 191 за. Против. Отхвърля се. 192 за. Против. Отхвърля се. 193 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 6. За. Против. Приема се. Преминаваме към 199 за. Против. Отхвърля се. 200. Оттеглено е 201. За. Против. Приема се.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 против, отхвърля се 214 за, против, приема се 216 за, против, отхвърля се 215 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 7, 2 части, първа част за, против, Приема се. Втора част за. Против. Приема се. Приминаваме към 222 за. Извинете, оттеглено е. 223 също. 224 за. Против. Отхвърля се. 225 за. Против. Отхвърля се 226 за. Против. Приема се 227 за. Против. Отхвърля се 228 за. Против. Приема се 229 за. Против. Отхвърля се 230 за. Против. Приема се 231 за. Против. Отхвърля се 232 за. Против. Отхвърля се. Изменение 1. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 2. За против, отхвърля се 3 за, против, приема се 4 за, против, приема се. Преминаваме към крайното гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 48 за, 6 против, 6 въздържали се. Поздравления на докладчика с голямо мнозинство. Се приема доклада. В протокола ще се запише и, и поздравленията, които чухме току-що. Има бележка тук. Благодаря искам да информирам, че, че по този доклад ние от политическата група ГУЕ сме внесли доклад на младсинството и ще го, ще го поддържаме. За пленарната зала имате предвид, нали? Да. Днес тук гласуваме, след това пленарна зала. Добре. Преминаваме към следващия доклад, точка 1 към изменение 21 за, против, отхвърля се. Моля, добре вдигайте ръката, за да не гадая. Изменение 22. Кой е за? Секретариатът ми казва, че ще гласуваме. По доклада Обща външна политика и политика по сигурността. Първо изменение. Гласувахме по първото и второто. Сега преминаваме по-нататък. Искам само да поясня какво правим. Дали в интерес на истината и на яснотата да не започнем от самото начало? Добре. Започваме с изменение 21. За. Против. Отхвърля се. 22. За. Против. Отхвърля се. 23. За. Против. Приема се. Компромис 1. За. Против. Приема се. Стигаме до 29-то изменение. За. Против. Отхвърля се. Устно изменение едно, За. Против. Приема се. Стигаме до 31. За. Против. Приема се. 32. За. Против. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Приема се. Устно изменение 2. За. Против. Приема се. 38. За. Против. Отхвърля се. 41. Предишните падат. За 41. Против. Отхвърля се. Компромис. 3. Добре, съгласен съм. Електронно гласуване по 41 измерение. Моля, гласувайте. Осем души още не са гласували. Трима души не са гласували. Трима, които да отидат да си вземат по едно кафе. Тогава да спрем до тук. 29 за, 28 против. Приема се с един глас. Компромис 3. За. Против. Приема се. 44-то изменение. За. Против. Приема се. 45. За. Против. Приема се. 46. Извинявайте, това влиза в компромисното изменение, също влиза и също въжи за 47. Не, не въжи. Гласуваме 47. За, против, отхвърля се. Добре, електронно гласуване. По 47 изменение. Четирима души не са гласували. Не ми е ясно защо не гласуват. 28 за, 27 против. Приема се. 48 за. Против. Отхвърля се. 49 за. Против. Приема се. Компромис 4 за против, приема се. 50 за, против, отхвърля се. Господин Салафранка, искате да се изкажете ли? Благодаря, господин председател. С благословията на комисията искам да предложа устно изменение към осма точка – която е, е към допълнение, като е като допълнение. Ораторът изчита допълнението. Добре. Разбирам. Съгласни ли сте с предложението на господин Салафранка? За. Против. Никой не е против. Преминаваме към 50. Извинявайте, 51 во изменение. Не, 53. Разделно гласуване. Първата част за. Против. Отхвърля се. Втората част. За. Против. Приема се. 54. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Приема се. Пети компромис. За. Против. Приема се. 58. За. Против. Отхвърля се. Бях сигурен, че ще поискате електронно гласуване. Гласуваме 58 изменение. А, само един не е гласувал. Край на гласуването. 35 за, 23 против. Приема се. Прави бяхте да поискате електронна проверка. Точка 61. За. Против. Приема се. 62. За. Против. Приема се. Компромис 6. Нека кажа, че има една дребна промяна в този компромис. предлагам да отчетете тази дребна промяна, когато гласувате. И така, подлагам на гласуване за. Против. Приема се. 68. За. Против. Отхвърля се. Електронно гласуване по 68 изменение. има един спящ колега, който не гласува. Но така или иначе, резултата е 32 за, 26 против. Приема се. 69 за, против. Приема се. 70 за, против. Приема се. 71 за, против. Приема се. 72 за, против. Отхвърля се. 73. За. Против. Приема се. 74. За. Против. Отхвърля се. 75. За. Против. Мисля, че е отхвърляно. 75-то изменение се подлага на електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. 29 на 29, което означава, че се отхвърля. 76-то изменение. За. Против. Приема се. Устно изменение 3. За. Против. Приема се. 78. За. Против. Отхвърля се. Компромис 7. Искате да проверите 78 изменение ли? Добре. Гласувайте. 34 за, 25 против. Приема се. Седми компромис. За. Против. Приема се. 79. За. Против. Отхвърля се. 80. За. Седми компромис пада, извинявайте, така че осми компромис. Тук ни трябва малко повече пояснение. Ще гласуваме в две части. Първата част е целият текст без израза и а, баланс на половете. Който е за? Против. Мисля, че се приема. Сега ще гласуваме втората част с израза и равноправие на половете. Който е за, против, приема се. Стигаме до 86-то за, против. Извинявам се много, но не видях ясно резултата. Ще гласуваме електронно. И така, гласувайте 86-то изменение. Всички гласуваха, което е чудесно. 25 за, 30 против, отхвърля се. 87 за, против, отхвърля се. 88 за, против, отхвърля се. 89 в две части. Първата част за, против, отхвърля се. Втората част за, против, приема се. 90. За. Против. Приема се. 91. За. Против. Не съм сигурен. Вижте сега, ако не вдигате ръка, няма как а, да преценя. И така, електронно гласуване по 91 во изменение. Край на гласуването. 25 против, 35 за. Приема се. 91 против. Приема се. 93 за. Против. Отхвърля се. 95 за. Против. Отхвърля се. 95 за. Против. Приема се. 96 за. Против. Приема се. Девети компромис. За. Против. Приема се. Сега отиваме направо на устно измерение номер 4, първата част. За, против, Приема се. Втората част. За. Против. Приема се. 10. Десети компромис. За. Против. Приема се. 107 изменение. Останалите преди това падат и така. Който е за 107 изменение, за, против, приема се. 108. За, Против. Много се извинявам, но по 108 ще трябва да гласуваме електронно. Просто не виждам достатъчно вдигнати ръце. Така че, моля ви, гласувайте. 108, 28 за, 31 против. Следващото за, против, отхвърля се. Компромис 11 в три части. Първата част за, против. Приема се. Втора част за, против. Приема се. Трета част за, против. Приема се. Сега всичко пада до 118, така 118 за, против, отхвърля се. 119 мисля, че е отхвърлено. За. Против. Отхвърля се. 120. За. Против. Отхвърля се. Добре, електронно гласуване по 120 изменение. Гласувайте. Един от вас не гласува, макар че си сложил картата. Резултата 34 за, 26 против. 122 за, против, приема се. 123 за, против, отхвърля се. 124 за, против, Отхвърля се 125. За. Против. Приема се. 126 за. А, извинявайте, казва председателя. Гласуваме 127 изменение. За. Против. Приема се. 128 за. Против. Извинявайте, казва председателят. Много моля за вашето извинение. 128 пада, защото вече сме приели предишното измерение. Затова преминаваме към 129 измерение в две части. Първа част. За. Против. Приема се. Втора част. За. Против. Отхвърля се. Устно измерение 5. За против, приема се. 130 за, против, отхвърля се. 131 за, против, приема се. 132 за, против, приема се. 133 за. Отхвърля се. 134 се отхвърля, 135 в две части. Първата част за, против, отхвърля се. Втората част на 135 измерение за, против. Устно измерение, 6 за, против. Приема се. 136 за, против. Приема се. Компромисно изменение 12. Има искане да гласуваме в две части. До думите стратегия за сътрудничеството. И във втората част ще гласуваме а, частта след изречението. И така, първата част. За против. Мисля, че се приема. Втората част, която включва целия параграф за, против, приема се. Сто 38 изменение. За. Против. Приема се. Устно изменение 7. Тук имаме една промяна. И ще ви помоля да я гласувате. Последните думи са перспективи за интеграция в Европейския съюз. Те следва да се заменят с текста Европейски перспективи. Съгласни ли сте с тази дребна промяна? Добре. Първата част от изменението. За. Против. Приема се. Втората част. С промяната за. Против. Приема се. 139 се оттегля. Компромис 13 последната промяна, която ще представя, съвсем дребна промяна. След седем реда след взаимно доверие, взаимно уважение, да, добавим, да добавим и реципрочност. Тоест взаимно уважение и реципрочност. Подлагаме го на гласуване. Т.е. компромис 13 за, против, приема се. 146 разделно гласуване, първата част за, против, отхвърля се. Втората част за, против, приема се. 147 за, против, приема се. 148 за, против, приема се. 149 за, Против. Приема се. 150 за. Против. Приема се. 151 за. Против. Пада. 154 за. Против. Отхвърля се. 153 разделно гласуване. Който е за. Против. Приема се. Втората част. За. Против. Отхвърля се. 154 за, против, отхвърля се. 155 за, 155 пада, извинявайте. 156 за, против, извинявайте, но не е много ясен резултатът, така че да гласуваме електронно 156-то изменение un approfondimento. 56, 57, ne mancano due. Двама души отсъстват. Те отказват да се събудят, така че край на гласуването. Приема се. 157 пада. 158 за. Против. Отхвърля се. 159 за. Против. Отхвърля се. Устно изменение 8. За. Против. Приема се. 160 за. Против. Отхвърля се 161 за. За. Против. Отхвърля се 162. За. Против. Отхвърля се 163. За. Против. Отхвърля се. 164. За. Против. Приема се. 165. Няма да гласуваме, тъй като вече е одобрено. 166. За. Против. Отхвърля се. 167 в две части. Първа част. За. Против. Приема се. Втора част. За. Против. Отхвърля се. Мисля. Да проверим. Гласуваме втората част на изменение 167. Гласувайте. Само един липсва. 24 против, 33 за. Приема се. 179 за. Против. Приема се. 168 за. Приема с... Против? Извинявайте, има грешка. Няма да гласуваме това изменение. Отиваме към на 169 изменение. За, против, приема се. Устно изменение 9. Две части. Първата част за, против, Приема се втората част. За. Против. Приема се. 170. Няма да, гласу, да го гласуваме. Същото въжи за 171. Отиваме на 173 За. Против. Отхвърля се. 174 за. Против. Отхвърля се. 174 за. Против. Приема се. 176 за. Против. Приема се. 177 за. Против. Приема се. 178 пада. 180 за. Против. Приема се. 181 за. Против. Приема се. Сега точките от преамбюла. Трето измерение. За. Против? Приема се. Разделно гласуване по четвърто изменение. За. Против? Отхвърля се. Втората част. За. Против? Приема се. Пето изменение. За. Против? Отхвърля се. 14 компромис. За. Против. Приема се. Сега от... ще гласуваме седмо изменение. Две части. Първата част за, против. Отхвърля се. Втората част за, против. Приема се. Осмо изменение. За, против. Отхвърля се. Девето изменение. Няма да се гласува. Номер 10. За. Против. Приема се. Десето изменение. За. Против. Приема се. Тринайсто изменение. Точка от рецитала. Ге. за. Против. Приема се. 15 за, против, отхвърля се. 16 за, против, отхвърля се. 17 за, против, приема се. 18 за, против, отхвърля се. 18 за, против, приема се. Прескачаме 20-то изменение. Първо изменение за. Против. Отхвърля се. Второ изменение за. Против. Приема се. Сега гласуваме становището на комисията по бюджета. Първо изменение. За. Извинявайте, не можем да ги гласуваме амблок. И така, първо изменение. За. Против. Отхвърля се. Четвърто изменение. За. Против. Приема се. Осмо изменение. За. Против. Приема се. Девето изменение. За. Против. Отхвърля се. Десето измерение за. Против. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Поименно. Моля, гласувайте. Още остава трима души, които не са гласували, макар че са си сложили картите. Край на гласуването. 51 за, 4 против, 1 въздържал се. Докладът се приема. Поздравления за докладчика. Е, Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Искам да ви поздравя като докладчик, но моята група ще внесе доклад на малцинство, защото сме много далеч като убеждение от философията на току-що приятия доклад. Поздравявам ви лично, но този път няма да помогна тези поздравления. Благодаря за вашата искреност. Уважавам вашите позиции, но ние сме в мнозинство. Разбира се, вие имате пълно право да внесете доклад на мълцинството в пленарно заседание, както вече очакваме. И така сега преминаваме към е, доклад на господин Галер. Изкарико дел 2008, секционе терца, un solo emendamento, voti. За освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2008 година, раздел 3. Изменение 1 за, против, одобрено целият доклад, цялата резолюция. Гласуваме. Schede, 56 schede. 57 карти. 54 души са гласували обаче. Закриваме гласуването. 50 за, Трима въздържали се, нула е, против. Е, Поздравление за докладчика. С това изчерпваме гласуването за днес. Сега службата на председателството ще поеме штафетата.